jesteśmy w takim składzie, że możemy rozpocząć. Госпожи и господа, мисля, че в залата присъстват достатъчно колеги, така че можем да започнем да открием съседанието. Не виждам възражения срещу дневния ред, така че нека да смятаме, че той е прият. Нямаме много теми, които да обсъждаме днес. Е, става дума за някои насъщни проблеми. Имаме превод към 16 езика. Не присъстват фински, естонски, малтийски, словашки и ирландски. Всички останали езици са на дневен ред. То имаме представител на комисията по важни въпроси за селско-стопанските пазари. Благодаря на господин еврокомисаря, благодаря и на членовете на комисията за присъствието. Добре дошъл, казвам на господин еврокомисаря с когото можем да обсъдим важни и насъщни проблеми. Радвам се също така, че мога да ви съобщя, че председателя на Комисията по бюджетни въпроси също е сред нас. В... Казваме добре дошъл за... на нашия колега и се радваме, че той е сред нас днес. Госпожи и господа, Не се налага да ви обяснявам колко трудно е положението. Ще кажа само, че в четвъртък на изложението в Париж съвсем неочаквано за мен. Френските земеделци излязоха с много оплаквания, които изслушах обсъдено бе настоящото положение, което е трудно. Е, за това и ние провеждаме това извънредно заседание. Няма да протакаме, ще изслушаме господин еврокомисаря, след което ще дадем думата на координаторите. И ще дам думата за изказвания от залата. Господин еврокомисар, имате думата. Благодаря, уважаеми депутати. Радвам се, че съм тук на това изварено заседание на комисията Агри, за да обсъдим продължаващата криза в съвскоспанските пазари. Многократно сме обсъждали този въпрос и това само по себе се показва колко задълбочена и трайна е тази криза. Преди да премина към конкретните аспекти на ситуацията, и какво може да се очаква от комисията по-нататък, искам да направя няколко още бележки. Действително има сериозна криза. Селските стопани са обезпокоени. Аз никога не съм поставил под въпрос сериозността на ситуацията, господин Бове, и това го показват мерките, предприяти от комисията през последните 18 месеца. Ние сме наясно, че тези проблеми ще останат за дълго време напред. Затова ние сме твърдо решени да предприемем стъпки, за да облегчим положението на фермерите. Аз ще се спрем това малко по-подробно. Освен това, има дисбаланси на пазара, особено в сектора на млекопроизводството и на свинското месо. Има също и проблеми с реализирането на зеленчуците в източна Европа едва ли трябва да правя задълбочен анализ на пазара, вие сте запознати с въпроса, но трябва да кажем, че въпреки предприятите мерки, проблемите на пазара остават е, и не се подобрява състоянието, независимо колко силно е нашето желание, колко работим в тази посока. Селското е, стопанство не е иммунизирано срещу колебания в макроекономическия план, които се отразяват. Има 17% спад в цените на петрола. Освен това, имат проблеми и нашите партньори. Освен това се очаква допълнителен спад на пазара в Китай. Има ефект и ембаргото срещу Русия, особено за някои продукти в държавите членки е, е трудно да се намерят альтернативни пазари. От началото на миналата година комисията многократно се е намесвала в подкрепа на производителите. Близо 1 милиард евро бяха мобилизирани за различни мерки, без да се прибягва до кризисния резерв. Това са пари на самите фермери. През последните две години 900 милиона евро, които са на фермерите, бяха им върнати. Комисията в рамките на седмици осигури 500 милионен солидарен пакет в, за производството на свинско месо и държавите членки имаха свободата да използват средствата по начин, който би бил най-голяма полза според тях за фермерите им. Но голяма част не са все още освоени. 10 от 28-те държави членки са приложили целеви мерки. Миналата година ние миналата година можехме да използваме и супер налога тази година нямаме тази възможност, ще се наложи да активираме кризисния резерв. Това са пари на селските стопани. Трябва да го припомня. За това трябва да обмислим заедно какви мерки могат да се предприемат, как да се финансира, дали да се използва кризисния резерв за финансиране. Тази сутрин председателството на съвета по моли държавите членки да кажат дали са готови да се прибегне до кризисния резерв. На съвета през февруари ние проведохме задълбочена дискусия за състоянието на пазара. Тогава посочих какво е направила комисията и поисках от министрите да предложат нови мерки, които могат да се приложат сега. Като законодатели, вие знаете, че комисията може да действа само в рамките на законодателните граници, които са определени от законодателите. Затова аз поисках да се направят предложения от министрите да се използват наличните инструменти в рамките на ОСП, да се използват наличните ресурси, новите мерки да бъдат съчетани с постигането на широк консенсус. До 15 февруари трябваше да бъдат представени предложенията. Повече от 100 такива предложения дойдоха. Те са свързани с засилване на мерките, които съществуват, като частно складиране, използване на съществуващата а, рамка, например при налагането на санкции, също а, борба срещу нелоялните търговски практики в търговската верига, също предприемането на нови а, мерки, да се осигурят а, помощи за производителите на мляко, които намаляват своето производство. Някои от мерките са краткосрочни, други са от структурен характер и от по-дългосрочен характер. Службите, за които отговарям, извършват анализ на поступилите предложения специалния комитет по селско стопанство. Трябваше да ги разгледа днес. Надявам се, че те ще допринесат за конструктивен диалог в съвета следващия понеделник, за да можем да помогнем допълнително на европейските селски стопани в този труден период. Предложенията не са нещо и цяло ново и за това може да се отговориш на този етап. Една от идеята е разработването на инструмента за подпомагане на износа. 14 държави членки предлагат а, такива схеми за а, финансиране на износа. Но трябва да видим как този инструмент би могъл да се финансира и а, това трябва да е нещо, което да се осъществи в рамките на Европейската инвестиционна банка. Това е подходящият модел. Освен това има предложения, свързани с предоставянето на най-добра възможна информация. Търговията с трети държави е също важен елемент за балансирането на пазара. Освен това, увеличаваме и бюджета за стимулиране на проекти в пазари на трети страни. Осигурени са средства за съфинансиране. 70% се осигуряват от Европейския съюз. Това се отнася най-вече за сектора на свинското месо и млекопроизводството. Утре Европейския парламент ще вземе решение, което ще осигури прилагането на схемите за плодове, зеленчуци и мляко в училищата. Искам да благодаря на господин Тарабела за докладчиците в сянка за работата им по това досие. Последното конкретно предложение, което искам да се спра, са интервенционните цени. Това е предложение. Има предложение те да бъдат увеличени. Аз съм последователен в моята позиция по такова предложение и не съм се променил мнението. в ОСП беше прият мерки, които бяха до 2011. Целта беше след като се преразгледа да се гарантира по-голяма устойчивост на пазарите. Увеличаването на интервенционните цени е в тази рамка и е свързано с сегашната криза. Има дисбаланс на пазара на млечните изделия и ако се увеличи интервенционната цена, това няма да обесърчи производителите и няма да ги накара да намалят производството си. За това трябва да се търсят нови пазари, както се предлага, но това би довело до допълнително свръхпроизводство. За това считам, че увеличаването на интервенционната цена за млечните изделия на този етап не е подходяща мярка. Освен тези краткосрочни мерки, трябва да обърне внимание и на дългосрочните проблеми. За това създадохме работна група с мандат да обсъжда въпроси с прозрачност на пазара, достъп до финансови пазари за селските стопани, и също уреждане на търговските отношения по веригата, както и улесняване на колективни действия от страна на фермерите. Целта е да се подобри позицията на фермерите в веригата за производство на храни. Много от тези въпроси бяха поставени от вашата парламентарна комисия. Тази работна група ръководена от господин Вирман, може да бъде от голяма полза. Те са готови да сътрудничат с вашата парламентарна комисия. Друг въпрос е свързан с пакета за млякото, който влезе в сила през 2012 година и трябваше да се преразгледа през 2018, но поради трудностите в сектора реших това преразглеждане да стане тази година, през есента на настоящата година и да се реши дали да се удължи действието на пакета за млякото след 2020 година в полза на производителите или не. Считам, че много от наличните инструменти не са изцяло използвани и за това виждам по-голяма роля за организациите на производителите за укрепване позициите на фермерите в този сектор. Освен това, трябва внимателно да се разглежда ТИТИП. Има малък напредък, съвсем малък напредък и има силно разочарование. че се, че може да се приключи работата по този договор преди да изтече мандата на господин Обама. 2016 година, ако се стигне до решение, това само ще усложни положението на пазара в чувствителни сектори. И се надявам, че тези сектори няма да бъдат изцяло, изцяло отворени, няма да бъдат обект на пълна пазарна либерализация. Освен това, при либерализирането на тарифите трябва да бъдат защитени географските означения. Ние имаме силни позиции дори ако комисията сключи споразумение с САЩ, той трябва да бъде одобрен от всички 28 държави членки и от Европейския парламент. Така че вие е, имате е, такива правомощия. Също по отношение на преговорите с Меркосур и тук се постигат е, значителни се постига значителен напредък. Знае, че имате някои безпокойства, особено по чувствителни продукти, като телешко месо, птиче месо и захарта. Това е важно за селското стопанство. Страните от Меркосур имат конкурентно преимущество по отношение на нашето и производители. Поради това трябва да сме много предпазливи и внимателно да преценим какъв ще бъде ефекта економически ефект върху селското стопанство. На следващо място искам да се спра на ситуацията с руското ембарго и с липсата на достъп до руския пазар. Ние ще продължим усилията, за да гарантираме бързо подновяване на търговските отношения и полагаме усилия в тази посока. В писмена и други форми е имало много контакти между комисията Юнкер и а, Путин, но малко е постигнато. Комисарят Андрия Кайте също изпрати доста а, писма с искане руската страна да направи а, приемливи предложения. Искам да кажа, че липсата на напредък не е резултат от липсата на усилия от наша страна. Ние полагаме такива усилия за подобряване на търговските взаимоотношения между Европейския съюз и Русия. Също работим с панел в рамките на СТО относно санитарните мерки, наложени от Русия. Ние сме в задълбочена криза, няма особен напредък в преодоляването им възстановяването на цените не е такова, каквото се надявахме да бъде и каквото очаквахме. Аз се вслушвам в безпокойствата, изразени от държавата, членки, от този парламент. Комисията ще изиграе цяло своята роля, използвайки цяло инструментите, които са ми възложвани и този дебат е още една възможност, полезна възможност за обмен на мнение по сегашното положение на пазара, перспективите за бъдеще, действията, които могат да се предприемат. Комисията не е пренебрегвала своите задължения за разрешаване на сложната ситуация през последните 18 месеца и ще продължим да работим също ще разгледаме въпроса и за ресурсите, наред с много други предизвикателства пред Европейския съюз и държавите членки. И аз очаквам тази вечер вие също да предложите мерки, които да са удачни предвид на сегашното положение. Аз съм готов да ви слушам, да отчета това, което казвате в контекста, в който се намираме и да намерим подходящи решения. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Уважаеми дами и господа, Имаме 8 координатори по 2 минути, общо 16 минути време за изказване и след това 45 минути време за дискусия. И след това 15 минути време за господин комисаря да отговори на поставените въпроси. Така че много ви моля, спазвайте регламента трябва да осигурим на господин комисара 15 минути за отговори. Господин Дек. Благодаря, господин председател. Благодаря най-сърдечно, господин комисар, че сте в нашата комисия. Уважаеми колеги, аз ще се опитам, въпреки че е трудно в две минути да изложа цялата проблематика и ще се спра само на някои точки. Аз изцяло споделям вашата загриженост, господин комисар, по отношение на кризата. Няма сега да взимам отношение по това. В млечният сектор, това е мое лично мнение, искам да посоча, че е, смятам, че сегашната система за интервенционни цени не е, е добра и не реагира спрямо промените на пазара. Аз е, дори пледирам за премахване на интервенционните цени при пазара. Аз предлагам да бъде въведена индивидуална система и в зависимост от конкретните случаи да се решава каква да бъде пазарната цена. Така че с системата от твърди цени, е, мисля, че едва ли може да се постигне много. Е, и затова аз пледирам тук е, да се проведе една основна дискусия, коя система би функционирала по-добре. Аз бих предложил също акция за подкрепа на фазолет и чисто масло. И всъщност индустрията, която произвежда сладолет, изобщо не използва а, такава мазнина, а внася. Това са всъщност 1,7 милиарда литра мляко с а, много малко а, маслено съдържание. И мисля, че подобни теми би трябвало да разглеждаме. След това моя въпрос, дали би било възможно а, планът на Юнкер за а, да се използва за, частни, е, за частно складиране. Тук е необходим капитал, необходима е и специална програма, така че от е, програмата Юнкър да бъдат отпуснати средства на млекопреработвателните предприятия и кооперации. Що се отнася до дисциплината, аз съм по-скоро за преработвателните предприятия защото там а, всъщност е необходима солидарност с селското стопанство. Освен това е необходим а, е, е необходима застраховка на износа е, срещу риск. Трябва да се водят и съответни разговори по отношение на размера на митата. Ние е, бихме изнасяли, ако американците нямаха толкова мита, що се отнася до ембаркото спрямо Русия. Аз мисля, че тук трябва много бързо да се действа и е, американците е, са в космоса заедно с руснаците, не, не ги бойкотират в космоса и изискват от нас да ги бойкотираме. Аз е, миналата седмица написах едно писмо на германския външен министр, че най-накрая руският министр на селското стопанство да бъде зачеркнат от черния списък. Ние искаме да преговаряме с тези хора, сега не можем, защото са в черния списък. Пан, пан посел Декастро, да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 Благодаря, господин председател. Радвам се много, че господин комисар е днес сред нас и че посочи, че се намираме в кризисна ситуация, защото всъщност става дума за една дълбока криза. Комисията преди известно време каза същото и ние е, наистина сме загрижени предвид е, драматичните събития, които се наблюдават в някои сектори, включително и в преработвателния сектор е, там вече драмата наистина е такава, каквато не сме наблюдавали никога. Така че се радваме, че господин комисарът признава, че се намираме в трудна ситуация. Трябва да започнем с системата от правила, която имаме. Ясно е, че когато желаем да реагираме на колебанията на пазара и на тези трудности като цяло, тогава трябва да се води дискусия за управление на риска. Не е лесно да се намери еднозначен отговор. Това може да се направи в рамките на реформа, за която се надяваме, че е, ще се състои е, едновременно с средносрочния преглед. Няма достатъчно време тази солско-стопанска политика не се погрижи достатъчно за управлението на риска и за нашите производители, също така и за цените. Нашите производители просто не успяват да се задържат на пазара. Това е напълно ясно, многократно е подчертавано в парламента и също така по отношение на реформата, съветът и комисията поеха нашата инициатива, когато колегите отидоха в Атина и се работи по управление на риска за укрепване на инструментите на ОСП, за да може да се спре колебанието на цените. Сега трябва да предложим отговори. Отговора, който предлагаме, трябва да бъде насочен към по-добро управление на предлагането. Не, трябва да връщаме млечните квоти, те вече са заличени, обаче има показания, че е, производството на мляко в Европейския съюз е различно и всички страни плащат обаче за спада на цените и не всички страни могат да толерират такива ниски производителни цени за млякото всъщност е, за потребителя цената никога не е спадала. Тук се наблюдават лоялни практики в рамките на целия браш и ние се радваме много, че е, Нашата колега Магинес действа в тази сфера. Също така от страна на комисията могат да бъдат започнати конкретни инициативи и се задаваме въпроса дали сега не е момента да овладеем ситуацията и да излезем със съвсем конкретни предложения. Благодаря. Господин Николсон. Господин Николсон. Добре дошли, господин Еврокомисар. Е, е, е, знае, че сте изслушали държавите, членки и ще изслушате и от мнение другата седмица. Чухте ли нещо ново? Намерихте ли някакви нови идеи, нещо от което да почерпите теми за размисъл. Ще започна с един конкретен случай, защото ми се струва много важно. Е, има ли планове за разширяване в, по отношение, защото ми се струва, че системата е наистина сложна и може да доведе до сериозни е, до, до съсипване на отделни фермери. Не съм съгласен с вас по отношение на интервенция събитията, но това е дълга тема за разговор. Питам се дали а, може да се направи нещо за и дете в момента не виждат начин да се а, да реши въпроса с изкуствените торове, защото с, при положението с цените на нефта, е, това несъмнено ще се отрази на изкуствените торове. Това, което чухме миналата седмица от представител на тази промишленост е, говори, че това ще се отрази и на цените. Нещо не е наред според мен тук е, и ми се струва, че трябва много внимателно да се вгледаме в носа на такива суровини, за да помислим за намиране на решение. Въпросът е изключително важен и в четвъртък в 3 часа ще разглеждаме различни въпроси, които за съжаление няма да бъдат усещани с нужното внимание. Много съм разочарован от това, защото тук наистина се налага да се направи нещо. Проблема е сериозен в моя избирателен район ние говорихме по този въпрос предвид двама земеделци, които са в изключително трудни, по трудно положение. Господин еврокомисар, става дума за хора, които са в много сериозни затруднения. Те е, са под заплаха да загубят своя поминък и същността на живота си. Yes, thank you, chair. Uh, welcome, Благодаря, господин председателю. Е, добре дошли сред нас, господин еврокомисар. Е, е, предложението на някои държави членки да се субсидира намаляването на производството или дори да посегнем на кризисни резерви е сериозно отстъпление и не разрешава въпроса в сектора. За това се радвам, че комисията продължава да по своя път и предлага финансово подпомагане подпомагане над 1 милиард, в допълнение към над 1 милиард евро, предложено от комисия от началото на 2015 година. Единственото структурно решение е да направим е, този отрасъл по-конкурентоспособен на световния пазар. Тук има различни възможности. Първо и най-важно е по-добро регулиране. Например, упростяване на ОСЕПа. Освен това трябва да разгледаме и други законодателни насоки високи. Освен това, трябва новите начинания, иновациите да бъдат е, по-насърчени. Освен това, изкуствените торове. Трето, инвестициите, които правят фермерите, трябва да бъдат посрещнати адекватно от пазара. Държавите членки също трябва да се вгледат в националното си законодателство и тук се нуждаем е, от по-добро регулиране. Не само да искат пари от Брюксел. Второ, трябва да разработим нови пазари и да сключим търговски споразумения. Трето, да засилим позицията на фермерите в веригата, на, в продоволствената верига. Налага се да се работи по-активно с работните групи по тези въпрос, но би било интересно да чуем и съответните форми в Европейския съюз. След това трябва да се помисли за по-добра организация на производителите и техните кооператори. Но като говорим за продоволствената верига, трябва да осъществим под пряка връзка производител-потребител, без посредници трябва да разкрием възможност за повече предприемачески дух и иновации. Да ги насърчим. Благодаря. Госпожа Савва. Благодаря. Благодаря, господин председател. И е, господин комисар, сърдечно добре дошли в реалния свят, защото вие казахте, че Франция сега осъзнава тежката ситуация, в която се намира. Никога не е имало толкова земеделски стопани, които са се оплаквали и е, мисля, че ние депутатите сме изслушали техните жалби, защото много често в нашата комисия се говори за това. Искам да приветствам и господин Хоган в реалния свят, защото изглежда че сега ние сме в една много тежка криза и преди кратко време нещата не изглеждаха точно така. Сега обаче съм изненадана, че както при господин Хоган, така и при е, преждеговорившите, колеги. И изобщо не беше споменато, че една от последиците или може би една от причините, поради която се намираме в тази ситуация, е свързана с последната реформа на ОСП, такава каквато беше приета. Добре, ние виждаме, че предложените решения, старите обичайните решения, от преди 3 години, от преди една година, от преди 6 месеца. Да, обаче ние говорим винаги едно и също, а с това не решаваме проблемите, поради което задавам въпроса, кога сте готови да признаете, че се заблудихте с приемането на настоящата ОСП и кога проявявате готовност да проучите нови пътища, които биха предложили различните организации, сектора и е, нашия парламент. Това да бъдат действия, с които да се регулират пазарите, да се регулира производството, да се върви е, по стария път, означава да бъдат е, прахосвани публични средства, да се представят погрешни решения, да се съсипва сектора и в крайна сметка е, ще се получи така, че хиляди земеделски стопани в Европа просто ще изчезнат. Благодаря. Председателят. Благодаря. Аз искам само да напомня, за нашата дискусия, която водихме по пазарите за мляко, когато бяхме в Аугсбург, господин Хойслинг. Господин комисар, е, споделям признанието на нашите колеги, че сме в криза. Преди няколко седмици обаче е, се говореше друго, че имаме колебания в цените или деформация на пазара. Аз обаче смятам, че става дума за най-голямата криза от десетилетия и е, не се вижда светлина в тунела. Това ще продължи. Съжалявам, обаче аз не чух от вас никакви предложения тази вечер. Вие казахте, да, че можем да си помислим отново да насърчаваме експортните кредити. Моето чувство е, че по този начин ние се връщаме към 70-те години от миналия век. Тогава ние имахме планини от мляко и чисто масло, имахме възстановяване на експортни кредити и е, в даден момент е, започнахме да говорим за количествата. Това, което произвеждаме, да накоплатецът не може да го субсидира. И е, аз мятам, че това не е криза на търсенето, а по-скоро имаме свръхпредлагане и в това се изразява кризата, поради което аз ви предлагам не е, говорете за предложенията за съвета, за френските предложения, че първо доброволно да се опитаме да е, намалим предлагането на мляко на пазара, е, така както бяха направили някои е, млекопреработвателни предприятия. Аз ви моля да тръгнем по пътя, който да осигури най-ефтиното решение и което е възможно политически. Ние трябва в програмата да усилим качеството на мерките, трябва да предлагаме качеството, качествено предлагане и аз смятам, че още нещо трябва да посоча. Мисля, че а, ние изпадаме в лъжа, а именно, че руското ембарго е причина за всички проблеми. Искам да посоча, че а, Русия в момента а, сама се задоволява на 100% с свинско месо, така че те не чакат нас а, и да се говори, че а, когато падне ембаргото, нещата ще се подобрят, това не е вярно. Ние трябва да говорим за количествата, необходимо е съответно предлагане а, от страна на земеделските стопани и политиката трябва да се насочи към корективни мерки. Господин Пасов, господин комисар, аз може би не съм добре дошъл тук, защото земеделските стопани във Франция наистина имат проблеми. Ние видяхме още веднъж тези проблеми. Европейската комисия, която вие предлагате, започна една проучване на френската група по отношение на взаимодействието на пазарите и конкуренцията. И е, ние виждаме, че цените е, се увеличават. Единственото, предимство, единственото престъпление беше подкрепа на сектора на производство на е, свинско месо и всъщност вие е, отхвърлихте е, да предприемете необходимите мерки. Така че много ви моля, господин Хоган, престанете. Е, попитайте френските дистрибутори, попитайте френските животновъди. Аз мога да посоча, че е необходим повече професионализъм. Ние виждаме каква е практиката на големите магазини, на големите вериги. Е, всъщност е, е, трябва по-високо качество, трябва да се създават нови работни места. Ние смятаме, че в рамките на ОСП продуктите не се продават на реалните им цени. Не, стува, не само свързано с експорта, но се унищожават и традиционни работни места тази политика, дефинирана от нас ход, всъщност като че ли е насочена срещу производителността, така че довиждане земеделски стопани. Също така те тип застрашава много френската, френското замедалско стопанство и те се, нашите земеделски стопани се поставят на колене всъщност. Подписването на този договор, на това споразумение означава заличаване на селското стопанство в Европа. Вие отговорите на моето искане изказване, че френската, е, френското селско стопанство няма какво да се оплаква. Аз е, мога да ви кажа, че се заблуждавате, господин Хоган. Всъщност е, трябва да едва ли трябва да се избират свободните, свободната търговия и да се жертват ценностите. Пан посел Сантос, една минута. Господин Сантос, още за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря за вашето присъствие и също така за вашата готовност да участвате в дискусия по тази тема в този мандат. Ситуацията се влушава, особено млекопроизводителите страдат, цените на млякото не са достатъчни за да покрият техните разходи и времено предлагането трябва да бъде намалено това всъщност е, е двойно ограничение, което води до там, че се ограничава предлагането на продукти, е, сирене, е, чисто масло, мляко. Необходима е поредица от мерки, за да се спре положителната дискриминация. Актуалната ситуация е такава, че Мога да кажа, че причините се дължат на различни фактори. В производствената, продоволствената верига трябва да се вземат предвид не само производствените, но и дистрибути, дистрибуционните разходи. Какви са мерките, които вие предлагате, господин комисар? Госпожа Мюлер, благодаря много за вашето изказване, господин комисар бих предпочела повече детайли. Първо мога да посоча, че не се използва изцяло ликвидността в Германия, обаче е, е необходимо напасване на правилото да минимис, иначе няма да бъде нищо в полза на семеделските стомани. След това искам да попитам какво мислите за осигуряване на маржовете, какво ще предприемете в Dairy Matching Protect програм от САЩ? Има ли европейски изчисления? Колко средства от първия стълб трябва да се вложат там? И следващият въпрос, който е важен за мен – вие действително ли ще вземете мерки е, на регулационно ниво, за да се противодейства на нелоялните търговски практики в търговията на дребно на хранителни продукти, отново да бъде включена е, животинска мазнина в е, рецептурите за изготвяне на различни хранителни продукти, ако така продължаваме, е, ще отмре не само селското стопанство, но и е, млекопреработването в Германия. Пълно. Бих искал тук да обърна внимание на затрудненията на животновъдите, защото хайде да не говорим за промеливостта на цените, говорим за положението на хората, които работят, защото те страдат двойно. От една страна, защото настоящето им е трудно, а защото бъдещето им е за застрашено от невъзможността да се е, регулират пазарите. Те дойдох, се обърнаха към мен е, с протести, е, специално свинепроизводите, свиневъдите, защото те смятат, че положението е резултат от подценяване и неоглеждане. Така че, е, докато е едновременно с това, аз като техен депутат не мога да отстроявам техните интереси. Това е положението, защото те трябва да защитат нашето наследство в това отношение. Господин Еврокомисар, време е за действие, време е да се уреди и регулира пазара в Европейския съюз. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин еврокомисар за ясно заявената му позиция в неговото изложение. Не точно това искахме да чуем, но поне е, заявихте ясно какво мислите. Искам да попитам е, какво мислите по въпроса за производителите и възможността за реализират своята продукция, включително в международен мащаб? Комисията работи ли? Може ли да очакваме успехи в разработването и разкриването на нови пазари за европейското селско стопанско производство? Госпожа Костингер. Благодаря, благодаря господин еврокомисар за присъствието ви и възможността за тази дискусия дискусия. За експортните кредити искам да обърна внимание, мнозина го поставя този въпрос, хората тръгват да мигрират не само от война, но и от глада, трябва да забравим времената, когато заливахме пазарите на третия свят с ефтина европейска продукция. Настоящото положение се дължи на факта, че търговските вериги се възползват от своето монополно положение в Австрия. Например, три търговски вериги държат 80% от пазара и това, разбира се, налага една спирала на притискане на цените. Крайно време е да внесем яснота в отношенията и да застанем зад производителите и земеделците. Моля ви наистина, направете нещо. И по повод Русия, тъй като засегнахте темта. Какви са шансовете според вас да се отворят отново пазарите, респективно кога смятате, че можем да очакваме промяна? Господин Пайдовски, благодаря много, господин еврокомисар. Искам да обърна внимание на един проблем, който е в вашия ресор. Проблем, който засяга мнозина в нашата страна. Преди 15 години ние заемахме трето място като износител и производител на картофи в световен мащаб в процеса на присъединяване и поради ние бяхме единствената страна кандидат за европейско членство, която получи специални разрешения за лабораторни изследвания и износ. Тези производства, тези процедури довед, продължават да съществуват и сега. Ставаше дума за заболявания по картофите, но те вече значително са намалели, а това е дискриминация на картофопроизводителите в Польша. Край време е да сложим край. Господин Посъл Яна. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин еврокомисар, за възможността да обсъдим въпроса. Няколко допълнителни въпроса от мен. Първо, позволено ли е да се вземат национални допълващи мерки. Например, ако държавата членка подпомогне намаляването на броя на животните или съответно улесни онези кои фермери, които искат да се откажат от определено производство. Позволено ли е това на национално ниво? Да или не? Второ, ако говорим за експортни кредити плюс експортни гаранции, аз бих се подписал, защото мисля, че това е по-доброто решение за интервенцията. Нека да не говорим само за ограничено време. Е, предвид и кризата с бежанците, защото това ще така ще овладеем търговските вериги. И трето, търговските вериги създава веждат практики с така наречените собствени марки, под които произвеждат е, мляко и млечни продукти. Господин Антонио, благодаря господин председателю. Не зная дали е, земеделците ни слушат тази вечер. За тях не знам, но вие не ни слушате и чувате. Три дни се занимавах с тези, специално с тези въпроси, но това, което чух днес, не съвпада с чутото от земеделците. Трябва да действаме. Да действаме бързо. Викът за помощ се разнася не само от Франция, но от много страни. Вашата отговорност е огромна трябва да използвате правомощията си и не е нужно да слушате мнозинството в съвета, за да действате. Вие можете да предприемете действията. Има два члена, които ви дават за 221-222 член е, от договор ви дават право да вземете спешни мерки за овладяване на кризата, която всички ние изживяваме днес. Gracias, президенте, Комисарио. Благодаря, господин председател, господин комисар. За мен беше удоволствие да ви слушам тази вечер и че казахте, че сте съгласен с нас че относно цените в селското стопанство. Трябва да отчетем този факт. По този начин ще можем да използваме по-добре инструментите, за да се справим с проблема. Вие казахте, че ще се преразгледат инструментите, в, свързани с производството на плодове и зеленчуци, Мерките, предвидени през 2011, не са адекватни, това се казва и от представители на сектора. Ние вече сме казвали на предишни срещи с представители на комисията, че при разглеждането не върви във вярната посока по този регламент номер 543. Не е лесно, когато говорим за хранителната верига, където също има проблеми. Ние трябва да гледаме сериозно на този проблем. Трябва да отчитаме също и колебаните в цените. Имам въпрос към вас. Може би ще го предадете на председателя на Европейската комисия. Както каза господин Никълсен, аз също не считам, че трябва да разглеждаме в късен час такъв важен въпрос, който е свързан с свинското месо, например. Трябва господин Тарабела. Благодаря, господин председател, господин комисар. Вие поискахте от нас да ви предложим добри мерки. Това, което ви чух, чух от вас е създаването на нови възможности за експортни кредити. В миналото тази политика не даде възможност на древните производители в Африка да се развият и да се постигне самозадоволяване с, с, с костопански продукти. Така че няма смисъл. Ние се отказахме от регулаторния механизъм, квотите за млякото, за захарта. И сега оставяйки нещата на пазара, политиката не се решава от Европейската комисия, защото това, което се прави в момента, са само корекции. Комис... Необходимо е да се работи в по-дългосрочна перспектива, не за 5 години напред, а за 20 и повече години. Господин Бове. Господин комисар, искам да ви кажа много неща за регламентирането, искам да ви говоря за цените, но най-вече искам да ви говоря за 600-те фермери във Франция, които са се самоубили. И бих искал да кажа, че останалите 40 минути, които са ми дадени, да бъдат посветени на едноминутно мълчание в памет на тези 600 самоубили се селски стопани. vous remercie. Благодаря ви. Председателят. Господин Бранен. Господин комисар, както всички знаем, всички знаем, че има сериозни проблеми с селското стопанство. Вие търсите решение, аз търся решение, комисията търси решение. Аз ам, Пазарувах и намерих някои решения. Това е чай от Индия, банани от карибските държави, имам шоколад, а, а, произведен с какао от Гана, имам кафе от Кения. Те всички а, имат а, марката за справедлива търговия. Аз бих искал на фермера да бъде също платена такава цена. Имам полски салам, Имам ябълки от Италия, имам сирене от Англия и мляко от Франция. И няма никаква гаранция, че производителите на тези продукти са получили справедлива цена. Сигурно са получили са цена под събостоеността. И така, какво прави комисията. Как е възможно преди 15-20 години една малка група НПО са разработили тази марка за справедлива търговия с малка подкрепа от страна на а, държавата и са развили тази система, която има успех. Ние всички с способностите ни, с а, възможностите, които имам, с средствата, които имаме, не можем да осигурим справедлива цена за фермерите в Европейския съюз. Ние трябва да имаме справедлива марка за търговия и за селските стопани вътре в Европейския съюз. Так пан заскочил, за... Така, вие ни изненадахте е, толкова много, че съвсем забравих времето. Госпожа Дос. Благодаря, господин комисар. Радвам се, че сте тук. Благодаря ви, че сте готови да се ангажирате. Два въпроса. Комисията ще направи ли предложение за удължаване на частното складиране за млеко на прах? Какво ще направи комисията да не допусне намаляване на цената на млякото като цяло? Много държави членки имат нарочни стратегии за увеличаване на производство на млеко. В Северна Ирландия се увеличава производството не чрез подобря... за подобряване на състоянието на пазара, за да се гарантира а, приток на средства. но фермерите натрупват заеми, и ще е трудно да бъдат преодолени и да могат да се справят с сегашната криза и да работят за в бъдеще. Благодаря, господин председател, господин комисар. Първо искам да Говоря за датиска върху цените в периферните страни, по-специално Португалия, моя регион, Азовските острови. Цените спадат непрекъснато и е, в е, индустрията са проведени, е, е се е въведен производствен е, контрол и всъщност е, не виждам никакво въздействие Много ви моля, започнете отново. Господин комисар, говорихме за а, натиска върху цените в крайно отдалечените страни. В Португалия, а, моя регион, Зорските острови, този натиск се чувства. В индустрията се въвеждат различни спирачки и контрол. Ако това обаче не се прави на европейско равнище, няма да има ефект. По принцип се наказват онези, които произвеждат а други получават огромни предимства в конкуренцията. Господин комисар, всъщност е, има някои предложения, които са насочени към въвеждане на дисциплина на пазарите за мляко. Необходим е европейски механизъм за е, подкрепа на земеделските стопани, които доброволно намаляват предлагането като намалят производството, например чрез складово съхранение или други стратегически форми в производствената сфера. След това възможността да бъдат държани цените ниски за определен срок на определени места, обаче това трябва да стане, разбира се, на базата на нашите традиционни практики в труд производството има около 30% разходи и трябва да се подобри конкурентоспособността. Госпожа Петю. Женика, захвалям на доласко. Желя би га упознат са ситуацията у млекарском сектору. У... Благодаря ви. Искам да благодаря на комисаря за това, че е тук. Искам да се спре на състоянието на млечния сектор в Харватия. Близо 2000 стопани са преустановили производството си. Беше намалена допълнително цената на млякото миналата година с 3 евроцента. Сега цената на литър мляко е близо 20 евроцента. И плащанията се извършват с голямо закъснение. Освен това имаме проблем с чуждестранните пазари на древно, дъмпингови цени. Ситуацията се влушава допълнително в резултат на руското ембарго. Производството на мляко е нараснало в Европа, докато в Хорватия е намаляло с 5% през последните години. Дори произвежданото мляко не може да се продава поради неконкурентната цена. Въпросът ми към вас е какви национални мерки може да предприеме Харватия и ще подкрепите ли нашето искане на европейско ниво да се регламентира ситуацията относно незаконните, нелоялни търговски практики. Председателят, благодаря. В Европа трябва да се тръгне по нов път по отношение на предлаганите на пазарите количества, защото в противен случай колебанията на цените изцяло ще разрушат съществуването на европейските земеделски стопани. Условията в рамките на търговските вериги са наистина невъзможни. Важно е да направим крачка, крачка напред. Руското ембарго естествено силно засегна земеделските стопани и всички ние знаем, че когато в селското стопанство предлагането е само с няколко процентни точки процентни пункта по-високо, тогава е, цените е, спадат и всъщност е, това, което внасяме в касите, не може да се сравнява с милиардите, които губим поради ниските цени. Мисля, че комисията трябва да се замисли основно за помощи за земеделските стопани, които са на ръба на фалита. От друга страна има инвестиционни планове, трябва да се направят нови инвестиции, обаче съществува опасност, че са необходими промени е, по пазарите, трябва да е, защитим земеделските стопани, трябва да се замислим дали грининг трябва да се запази и дали не е време за малко по-енергични мерки по отношение на риска. Господин Кушмюк. Благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да задам два въпроса. Първо, вие казахте, че ситуацията на земеделските пазари е такава, че Европейската комисия е подкрепила с над 1 милиард евро. Обаче тук чуваме колко драматична е ситуацията на пазара за млеко и млечни произведения от всички държави членки. Също и пазарите за месо. Тук задавам въпроса дали инструментите, които използва комисията, изобщо са ефективни. Много средства и в крайна сметка никакъв резултат. И още един въпрос. Вие говорихте за приключване на разговорите с САЩ. Искам да чуя от вас дали можете да ни уверите, дали можете да поемете гаранция, че подобни неща, като признаване на географски продукти, които се внасят, или пък е, означаване на генетично е, модифицирани организми ще бъдат точки, по които Европейската комисия няма да отстъпи в тези преговори. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Не знае дали сте направили разчети колко е струвало руското ембарго, тъй като са засегнати стопаните от това ембарго и трябва да действате отвъд това, което е предвидено в ОСП. Не зная какво можем да отговорим, когато провеждаме срещи по тези въпроси. Ситуацията е много сложна. Беше загубено много време. Трябва да се предприемат спешни мерки, да се реагира бързо да се увеличат временно интервенционните цени. Те са фиксирани от 2008 година и от тогава са увеличени доста такси за селските стопани и това трябва да се отчита. Трябва да се отчита също и паритета в покупателната способност в различните държави членки. Трябва също да се работи по директивата, свързана с командированите работници е, и да се е, работи срещу социалния дъмпинг. Аз е, ще работя по доклад, свързан с колебанията в цените и се надявам да получа подкрепата на колегите. Благодаря. Има оста при пакета за влякото. Помислихме си как може да се подобрят договорните условия при е, продажбите в е, веригата или пък, например, само е, интервенционни цени да се увеличат за определен срок. Защо Европейската комисия не използва член 222 от общата пазарна организация, която беше реформирана и където на целевите сдружения е необходимо само за 6 мерки да, месеца да налагат мерки по отношение на цените? Това би била реална възможност да се даде автономия на менеджмента, защото Европейската комисия разполага с нови механизми и много ви моля, използвайте тези механизми. Госпожа Магинес. Благодаря. Мисля, че най- впечатляващото изказване тази вечер всъщност беше едноминутното мал- мълчание, което поиска господин Бове. Защото има нещо сбъркано в това производители, тези, които ни хранят, да бъдат толкова отчаяни, че да посегнат живота си във Франция. И явлението не е засяга само Франция. Питам се в какво състояние сме ние, да се храним три пъти на ден с а те производителите да посегнат живота си от отчаяние. Господин еврокомисар, в резюме, вие казвате, че нямаме нито сили, нито ресурси да се справим в кратък срок с а, кризата, ако ви разбирам правилно. Виждам, че отрицателно поклащате глава, но ако не, не е така, е, не какво ще направим, защото не говорим само за свиневътство, за млекопроизводство, говорим за производство на плодове и зеленчуци, за зърнопроизводство. Говорим е, за продоволствената верига. Но кажете ми, моля ви, какво ще направите вие, за да упражните натиск върху своите колеги от Еврокомисията, господин Ферант? Гос... Погледнете тази Европа, която е стоя пред нас в лицето на еврокомисарата сякаш сме застанали пред Върховния съвет. Господин Еврокомисар, не, вие мисля не отговаряте на очакването на европейските ам, ам, земеделци. Вие си оставате говорител на крупните индустриалци. Е, говорим за ниво на цена, подпомагането, след това координация с колегите ви. Говорим за състоянието на вътрешното потребление и за връзката с здравето. И накрая е, трябва да се вземат мерки по отношение на млякото и на другите земеделски продукти. Господин Пасоропа. Благодаря, господин председателю, господин еврокомисар. Ясно е, че без допълнително финансиране, без допълнителна помощ няма да променим положението то ще се влушава. Или трябва да намерим средства в европейския бюджет, или да регулираме е, цените. Иначе няма да можем да направим нищо, особено в млекопроизводството, освен ако позволите на държавите членки да вземат мерки. В страни като Нидерландия и Литва е, предпочитаме днес, е, да в момента се се осъществява внос на мляко и това наистина обесмисля работата на местните производители. Ние имахме също демонстрация и пред Литовския парламент, за да бъдат накарани решаващите тези въпроси да се замислят за финансирането. Следващо изказване. Благодаря, господин еврокомисар. Известно ви е, че в Финландия положението е много трудно и натиска на Русия върху нас е много голям. Искам да поставя два въпроси. Комисията трябва да продължава да подпомага и все повече да подпомага млекопроизводството е, и да не предлага мерки за ограничаване на производството. Предприемете видими, осезателни мерки, но готов ли сте да помислите за мерки за намаляване, за ограничаване на млекопроизводството в е, общия европейски пазар и да подпомогнете тези мерки? Госпожа Хобош, благодаря Чухме, че за две години предоставяте 900 милиона. Само в Германия, само за 15 година имаме 3 милиарда и 200 милиона по-малко млекопроизводство. Няма да ли стигнат парите за това. Говорите за износа през 2015 година имаме увеличение на износа, с изключение на сираната. Но маржата се увеличи, има увеличение на оборота в млекопроизводителните предприятия, но не във фермите. Помислете в това отношение във Франция. В Фри, е, Фризия това бе направено. Защо не сторим това за нашите фермери, за хората, които работят на място? Това е полезно. Господин благодаря, господин Джуфила. Госпожа Джуфила, извинете, поправя се председателят. Благодаря, благодаря господин комисар, че днес сте след нас. И също така благодаря за това, което казахте във връзка с е, настоящата проблематика. Вие знаете много добре. А и ние трябва да признаем, че кризата наистина е много тежка. Искам да засегна една тема, която до сега не беше засегната. Много се говори тук за млякото, но аз искам да насоча вниманието към а, кризата с европейските домати, най-вече в Южна Европа, в някои а, южни региони. Организациите за износ потвърждават, че първите седмици от януари тази година износ на марокански томати в Европейския съюз се е увеличил с 75% и всъщност това намалява много цените на европейските продукти, най-вече на южните пазари. Сега искам да знам дали комисията може да потвърди тези данни и дали е в състояние да посочи много точни митнически данни по отношение на износа от Марокко на а, продукти и дали също така количествата, които се изнасят от тези страни, са обект на контрол, за да не трябва да използваме полуофициални оценки. Искам да попитам дали могат да бъдат взети едностранни мерки за защита на пазарите. Аз не мисля, че сега е дошъл моментът, в който трябва да си помислим отново да въвеждаме мита. Следващият оратор. Аз искам да ви поздравя, господин комисар. Вие проявявате голям кораж, голяма смелост. Вие признавате нещата, които твърдим е, от години ние сме в криза и сега се събудихме. Събудихте се и вие и ви благодарим, че се събудихте. Що се отнася до последната среща, вие казахте, че румънските земеделски стопани, производители на месо, имат средства и се намаляват средствата им. Аз бях в контакт с е, асоциации на производителите. Те казаха, да, ние получихме средства, обаче за е, продукти, които не се преработват в Румъния. Вие всъщност не изпълнихте вашите задължения, господин комисар. Е, това е свързано с намаляването на цените, може би, но това е друга история. Руското е, ембарго ще бъде вдигнато в бъдеще и какви стъпки ще предприеме комисията след това, какъв е нейният план. Е, тъй като загубите бяха огромни, аз искам да ви попитам дали е, има някакви пазарни проучвания, които са направени, за да се разбере коя е най-добрата стратегия, която може да се прилага след дигането на руското ембарго. Имате ли стратегия? Ако да, дайте ние да се запознаем с нея, за да не бъдем изненадани. Господин Буда. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Е, вашето присъствие за нас тук е много важно, също така и този обмен на мнения. Аз знам, е, че вие се запознахте с нашите проблеми в Румъния, с е, държавните субсидии, нашия пазар минава през един много труден период. Имаме проблеми свързани с изплащането на субсидии, които не са платени до сега. Искам да ви попитам, ако сте запознати с тази информация, бихте ли могли да ни помогнете да създадем една информационна система, така че да може да се централизират плащанията на субсидиите и да няма отлагане в плащанията на помощи и на субсидии. Освен това, проблемът в Румъния, характерен за Румъния е, че 40% е, от земята в Румъния са в ръцете на чужди инвеститори, никакъв проблем. Обаче би било по-добре, ако тези земи се използват за земеделски цели. Това обаче не винаги е така. Благодаря за вниманието. Господин Бело. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Не защото сте комисар. Твърдя това. Искам по-скоро да насоча вниманието, е, че се свързвате и с надежди от страна на селските стопани. Работи се е, не за оцеляване, а се работи за печалба. Нито една стопанска дейност не е възможна, ако не носи печалба. И не може да се представят нещата така, че е, селското стопанство не трябва да работи на печалба. Естествено, земеделските стопани от нашите страни са насочили погледите си към нас и си мислят, че всички европейски граждани са представени по някакъв начин тук, само не и е, техните интереси. Тук става дума за селското стопанство, то гарантира работни места, гарантира изхранването, гарантира също така и пространствено планиране, обаче това става за сметка на много земеделски стопани. Имахме млечни квоти, които бяха анулирани, обаче решенията не бяха добри. Квотите не са решения наистина. Ние например, сме свидетели на практики на дъмпинг поради отваряне на европейските пазари. Освен това, цените спадат. И два въпроса по руското ембарко, дали ще бъде запазено и още един въпрос във връзка с ТИТИП и САЩ. Искам да чуя от вас кои са защитните мерки за нашите земеделски стопани. Господин Дължан. Господин комисар, аз е, първо е, искам да посоча, че е, Както и вие, както и всички други, аз участвах в селско-стопанството изложение в Париж миналата седмица. Това, което ме изненада, което ме очуди е състоянието на селското стопанство. Кои са е, най-добрите производители на месо, на мляко, такива се избират, обаче те са в е, момент на трудност. Е, на предишната среща вие казахте, че индикаторите все още не показват състоянието. Аз искам да посоча някои индикатори, защото имах възможност много неща да чуя. Банките посочват, че 15% от износа в някои региони вече не могат да бъдат е, овладени. И е, е, също така за много кратки срокове, е, само няколко седмици с 40% са нараснали разходите. В същото същото време, когато водя дискусии с среди от индустрията, те казват, че на последните преговори с големите дистрибутори, те са отбелязали 14% спад на млечните цени, 30% марш и седмицата след преговорите някои просто са били лишени от около 30, 30 на продукти. Това е всъщност реалността в големите търговски вериги е, за хранителни продукти и за това е, селските стопани не могат да удържат на цените. В реформата на ОСП Европейският парламент отиде много по-далече, отколкото беше приемливо. Ние е, предвидихме в периоди на криза да бъде възможно производителните организации да дерогира действието на а, определени членове от а, договора за Европейския съюз и това са членовете, които ореждат правото на конкуренция. Ние имаме нужда от укрепване на производителите в настоящите преговори, така че те да намерят малко надежда. Освен това ми се струва, че е, ние имаме нужда на равнище износ да осъзнаем, че не става дума за а, е, война на цените, както каза колегата Тарабела, а, а е, европейските продукти да бъдат малко повече подкрепени, за да може да се а, е, освободи част от пазара. Ако не действаме бързо с силни мерки, а, загубата на надежда е толкова голяма, че ние просто няма да излезем от тази ситуация, според мен. Pan Dante dostał podwójny czas, bo był pomysłodawcą Председателят много дълго продължи. Господин Дончан всъщност даде идеята за тази среща и аз в началото посочих, че динамиката сега е корено различна. Динамиката не върви в посока надежда и положителни промени, а по-скоро към лошо. Намираме се в изключително трудна ситуация и е, трябва да бъдат взети необходимите мерки, мерки на натиск, които да доведат до промяна в ситуацията. И едва тогава може да се почувства осезателна и трайна промяна в системата. Какво става след анализа, какво ще стане след 2020 година, земеделските стопани не искат да говорят за това. Те говорят за настоящето, което трябва да бъде уредено и след това можем да си помислим какви са възможните решения за бъдещето. Цените на хранителните продукти миналата година спаднаха в световен мащаб с 19% и е, това е свързано с търсенето. Има също така и други фактори, които влияят в случая. Мога да посоча и нарасналото потребление. Също в Европа. Потребителският модел се променя и това въздейства върху селското стопанство. Така, трябва да се подходи към въпроса за насърчаване на а, предлагането и а, организацията на а, предлагането и а, на а, продажбите. Аз не говоря за квоти, всички говорят обаче за договори, модерни договори, като модерна организационна форма. Мисля, че сега трябва да се намери добър баланс – селското стопанство в Русия, доставките за Русия, износът е, в Русия. Такова нещо няма да има повече. Господин комисар, давам ви думата сега за 15 минути. Пожелание на Томаши. Благодаря, господин председател. Благодаря за всички за участието. Аз исках е, да генерирам дебат е, да бъдат направени едно-две предложения, но бяха направени много повече предложения. Те ще бъдат представени следващата седмица. В рамките на ограничените ресурси, с които разполагам, трябва да се справя. Съгласни сте с мен, че имаме рамка, в която работим. Ограничен съм също от законодателството. Опитвам се да използвам инструментите, с които разполагам в най-добра възможна степен заедно с е, останалите комисари. Господин Кантан е прав, е, че въпросите за конкуренцията са важни. Генерална дирекция конкуренция имат много по-различна виждане и можете да очаквате сериозна съпротива от тяхна страна, ако е излезем с неприемливи предложения. Ако мога да обобща основните въпроси, които бяха поставени. Ние знаем всички, че ситуацията е изключително трудна. Първото предложение, което беше направено, е да се регулират доставките и да се приложи член 222. Аз съм готов да разгледам този възм... тази възможност. Член 222 съществува, но Генерална дирекция конкуренция също ще се произнесе по въпроса. Ако хората искат да използват организациите на производителите, кооперациите, да се регулират доставките. Това ще обхване към 50% от производство на мляко. Това е доброволен ангажимент и не може да се предвиди какво точно ще се случи, дали ще има някакъв ефект върху държавите, които искат да продължат да произвеждат. Ние сме а, е, произвели повече мляко, отколкото е необходимо в а, е, момент, когато цените са били неблагоприятни. Има намаляване на цените от една страна и увеличаване на производството от други, така че ценовите аспекти не са отразени в е, производството. Затова ние искаме да се приложи доброволно член 222. Ние не някои от мерките не водят до намаляване на производството, точно до обратното. Такава е реалността. Ако аз създам възможности за други пазари, се оказва, че ефектът ще бъде обратен на търсения. Това ще струва пари и ще има сериозен ефект върху политиката за ограничаване на предлагането. Много неща бяха казани за обемите господин Никълсън, господин Дотс, други говориха за а, защитна а, мрежа и използването а, на търгове, за което може да доведе също до намаляване на а, цените. Ние гледаме внимателно този въпрос какво може да се направи за увеличаване на таваните, за да не влушаваме допълнително ситуацията с оглед на защитната мрежа, свързана с интервенцията. Господин Дес, както и някои други, говориха за ролята на Европейската инвестиционна банка, на фонда Юнкер – това са също въпроси, които не се прилагат в пълна степен. Европейската инвестиционна банка трябва да ни помогне. Тя е наша банка, но те са и много предпазливи. Те а, внимателно преценяват а, а, риска и какво означава това за тях. И така за. А, е трудно да се използват възможности на тази банка за обличаване на дълговата тежест на фермерите, но сега сме в извънредна ситуация, са необходими извънредни мерки, трябва да се създадат нови финансови възможности. Проблема с ресурсите е огромен. Отново и тук има ограничаване на конкуренцията на пазара на торове и е трудно да има конкуренция на производители от чужбина. Производители на торове от чужбина са такива в Европейския съюз. Говори се също за временно суспендиране което ще се отрази на цените на влаганите ресурси от фермерите. И ще има значително намаление, ако се постигне. Така че цените на тези влагани ресурси не отразяват в момента спада в цените на петрола. Относно подпомагането на частното складиране за свинското месо. 44 милиона бяха вече е, заделени на два пъти е, в е, тази област. Така че Операторите ми казват, че за да имат касови потоци, иска да участват в схемата. Но производителя на свинско месо е този, към който трябва да са насочени тези средства. Има държави, в които схемата работи, Испания, Германия, в известна степен в Полша, но не подейства в Румъния или във Франция. Така че по-малко беше използването на тази схема и резултатите бяха по-разочароващи. Държавите членки трябва да имат квоти, тавани по отношение на свинското месо, което ще предлагат в бъдеще. Ние искаме да продължим да работим при разглеждането на състоянието в сферата на производство на свинко месо защото се наложи да се оттеглят от пазара внушителни количества свинско месо. Така че трябва да се намери бюджет, за да се приложат мерки в рамките на няколко месеца, ако не видим повишаване на цените, както бихме искали. Също а, трябва да се държи сметка за преструктурирането на дълга. Ако видим какви инструменти са на лице, Госпожа Магинес каза, че имаме доста възможности да подействаме на развитието на програмите за селските райони. Държавите членки могат да хвърлят средства от една мерка за, мерка за развитие на селските райони в друго. ако някой регион или държава членка иска да промени програмата за развитие на селските райони, може да го направи, но трябва да направи заявка за това. Това ще им даде известна гъвкавост в съответния регион или държава членка. Но ако видите какви са мерките, предвидени в развитието на селските райони, има управление на риска, има най-различни възможности но не всеки регион или държава членка ги използват. Мерките, предвидени за селските райони, включват 19 общо, но около 7-8 само се използват от държавите членки средно. Така че има потенциал да видите как това може да стане по-привлекателно за държавите членки. Съществуват възможности, които би трябвало да се използват в по-голяма степен за целевата помощ. 10 от 28 държави членки са използвали тази възможност до септември. Какво не върви? За мен е трудно да искам такава целева помощ и повече пари, е, говоряки с колегите от Европейската комисия, след като са отделени средства и те не са освоени. Така че може да поставите този въпрос. Е, аз все още не съм чул какви са основанията. Така че освояемостта е ниска. 420 милиона са средствата, които бяха заделени за целева помощ с допълнителни средства от държавите членки. Тези пари също не стигат до фермерите. Това трябва да е в основата на дискусиите с държавите членки. Ситуацията с Русия. Никой в тази зала не е предизвикал ситуацията в отношенията с Русия, но трябва да се справяме с проблема селското стопанство сега плаща цената на решения взети на политическо ниво. Не зная кога ще стане нормализирането на търговията, но аз не съм човека, който може да вземе и решение. Това не е в моите отговорности. Аз обаче трябва да продължа да осигурявам средства за държавите членки, да подкрепим сектора на производството на плодове и зеленчуци, други сектори. И считам, че е трудно да се работи с министъра на селското стопанство на Русия, след като това включи в черния си писък и не може да пътува в Европейския съюз. Може би трябва да има политическа воля, като се вземат определени мерки, за да се позволят допълнителни преговори. Надявам се, че ще можете да се обърнете към външните ви министри да се създаде нужната политическа воля и от двете страни, за да се нормализират търговските отношения. Аз правя всичко по силите ми, възползвам се от всякаква възможност за това, но не сме стигнали до никъде. Вие ми питате кога ще свърша всичко това, не зная. Зная, че президент, председателят Юнкер би искал да се намери решение, но са необходими двама души, за да се танцува танго, знаете. От руска страна на този етап не забелязваме никакво желание за ангажиране. Бяха споменати въпросите, свързани с деминимис. Това, което имах предвид, говоряки за експортните кредити, е способността на една държава членка да може да изнася до, за трети държави, не на базата на това, което се базира на решенията на СТО, както беше решено в Найроби, да, да се помогне на най-слабо развитите държави. Но съществуват други възможности за експортни възможности, за чувствителни пазари, за да могат операторите да бъдат да получават нужното заплащане. Аз не съм изцяло в подкрепа, но има механизъм за гарантиране на износа. Германия, 13 други държави членки обмислят това как може да се използва по-добре от останалите държави членки, за да могат да участват в схемата, ако желаят. Хранителната верига, госпожа Магинес говори по въпроса, както и някои другите сказали. Това е критичен въпрос. Цената на млякото във Франция е намалял с 1 евроцент средно напоследък, но това не се отразява на фермера. Това е регулаторен въпрос. Давам Франция за пример, но това въжи и за повечето държави членки, където участниците в хранителната верига не работят в полза на фермерите и има проблем от дълго време. Аз непрекъснато повтарям пред вас, поставяме въпроса с госпожа Бенковска, може би тя ще може също да говори пред тази комисия, за да види какви са възможностите да се направи нещо по охранителната верига. Не е приемливо че маржа на печалба на фермерите намалява ежедневно, ежегодно, извинете, и това създава проблеми. Аз съм за това, което се опитва да правят много държави членки. Имаме работна група, свързана с състоянието на пазара. Тя ще излезе с доклад през септември, за да се види необходимо ли е законодателство на равнище Европейския съюз да се налага. Аз съм отворен за това, казвал съм го многократно но да видим какво ще може да устои на надзора от другите генерални дирекции, които имат отношение по този въпрос, като генерална дирекция ГРОЛ и генерална дирекция конкуренция. И в заключение бих искал да кажа, че съм съгласен с господин Бове, че фермерите имат сериозни трудности. Да, макар че някои мислят обратното, аз съм наясно с това. Аз съм насочил милиарди средства. Знаем също, че доста средства бяха насочени и за други цели, за е, мигрантите. Ние сме под огромен натиск, но аз ще направя нужното, за да получа подкрепата на останалите комитари, комисари, за да можем да помогнем на фермерите, защото никой не иска те да бъдат унищожени, тъй като те са силно засегнати от тази криза, която продължава много по-дълго, отколкото който от нас е очаквал. Аз ще обмисля това, което беше казано тази вечер. Аз съм имала възможност да говоря по различни аспекти на законодателният аспект, както с съвета, така и с Европейския парламент. Следващата седмица ми предстои битка, за да излезем с пакет от мерки, които ще имат смисъл за фермерите. Надявам се, че ще можем да се справим в рамките на наличното законодателство и на ресурсите, с които разполагаме. Благодаря ви. Благодаря, господин еврокомисар. Цялата комисия трябва да реши, т.е. ние трябва да разговаряме с всички еврокомисари. Важни са и отношенията с държавите членки, представени в съвета но и в политическите групи. Моля ви, поставяйте тези въпроси на всички политически нива привлечете свои колеги от Европарламента, за да създадем благоприятна атмосфера за предложенията на господин Холган. Само чрез единни действия можем да постигнем резултат, резултат, който е необходим и важен за нас. Благодаря на всички вас, благодаря на вас, господин еврокомисар. Благодаря на всички колеги. Председателят любезно благодари на преводачите. Ние благодарим, че ни слушахте, с което закриваме заседанието. И слушахме господин еврокомисарят. Още веднъж благодаря. Приятна вечер и до утре.